So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bitte doch die Sitze. Дами и господа, моля ви да вземете местата си. Време е да започваме работа. Днес с нас е делегация от Италия. Тук внуците на професор Проди са в залата. Много е хубаво, че дядо ви е довел тук да поработите малко. Той е, е един от най-усърдните ни членове и може да е, се гордеете с дядо си. Имаме и специален гост след обяд. Министъра на здравеопазването на Литва. Витенис Повилас Андрюкайтис и с нетърпение Очакваме да си поговорим с вас относно председателството и вашите приоритети. Ние вече си побърборихме малко и знам, че Европейския парламент е особено важен за вас. И то по семейни причини. Но също така е важен за вас Европейския парламент и що се отнася до бъдещето на политиката в областта на здравеопазването. Нас ни интересуват конкретно няколко досиета. А, тук е и нашата експертка по медицинските изделия и това ще е една от точките, по които ще говорим. Няма да ви отнемам повече от времето. Заповядайте. Добре дошъл вашите е, министри на околна среда и е, земеделие, но сме доволни, че вие ни гостувате. Заповядайте за уводни думи. Dėkoju gerbiamas komiteto pirmininkė, gerbiami Europos parlamento ir mūsų europiečių. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент. Уважаеми членове на Комисията по околна среда, обществено здраве и а, безопасност, за мен е изключително удоволствие да ви представя приоритетите на литовското председателство в областта на здравеопазването. Само преди няколко дни за мен бе удоволствие да председателствам срещата, неформалната среща на министрите на здравеопазването в Вилнюс. Важни въпроси за здравеопазването на държавите в Европейския съюз бяха обсъдени, като например устойчивостта на системите за здравеопазване, потреблението на тютюни и тютюневи изделия от млади хора, както и умственото здраве при по-възрастното население. Държавите членки постигнаха много успешен изход Имам предвид позицията на държавите членки по въпроса на тютюна и тютюневите изделия. Това а, се получи в резултат от, а, по време на ирландското председателство и съм сигурен, че ще има отлично сътрудничество между Европейския парламент и Литовското председателство не само по директивата за тютюна и тютюневите изделия. Държавите членки очакват значителен напредък да бъде постигнати по други въпроси, като например лекарствените продукти, агенцията по лекарствата, таксите, при литовското председателство, също така по клиничните проучвания и изпитвания, ние се надяваме да постигнем по-голям и бърз напредък, отколкото е постиган до момента. Днес аз се явявам тук пред вашата комисия, за да изразя оптимизъм за, последната, за следващата половин година. А сега ще бъда малко по-емоционален и ще ви кажа защо. Вие определено виждате деветото председателство на съвета в рамките на вашия мандат. Вие познавате цялата ситуация, познавате сложността в законодателната дейност, конкретно в областта на здравеопазването. И не за пръв път вие чувате думите че нашата цел може да бъде постигната единствено в сътрудничество с Европейския парламент. Но за мен тези думи са изпитани в живота. Това се отнася и за Литва, която приема председателството от Ирландия и е първата балтийска държава, която се заема с такава сериозна отговорност. Тези думи са тествани в живота за всички ни, за Литва, за Латвия и за Естония. Аз съм роден и съм израсъл в сталинистските гулаци в Сибир и а, бях член на дисидентското движение в Литва. Знаех много добре какво за мен и за моите другари означава приемане на резолюция от Европейския парламент на 13 януари 1983 година относно ситуацията в Естония, Латвия и Литва. В това, тази резолюция се изрази твърда подкрепа за свобода на тези държави. Въпреки всичко, Европейския парламент а, отговори на а, исканията на дисидентите от балтийските държави за демократично развитие на света и също така последствията от пакта Молотов-Рибентор. През януари 1983 година се видя израза на думите Але Меншен Верден Брудер в а, Одата на радостта, което е и химна на Европейския съюз. За това ми позволете, господин председател, господин Матиас, да ви оставя една малка книжка в тази комисия за важните стъпки, предприяти от Европейския парламент и да ви благодаря на всички за това, което правите. thank you and whole... Искам да ви благодаря и се надявам, че наистина чрез съдействието на Европейския парламент ще успеем да запазим дълбокото значение и положителната и динамична перспектива. Моята собствена практика като един от подписалите пакта за независимост на Литва, като член на Литовския парламент, наистина видях доказателства, че Европейския парламент е уникална институция, избрана от всички европейски граждани и представляваща всички европейски граждани съдбата а, ме направи член на Европейската конвенция, която подготвя а, Конституцията на Европа. Европейския парламент ни даде на всички възможност да бъдем тук в тази сграда и да се чувстваме като у дома си. И а, членовете на Европейския парламент в собствената си конвенция смело защитават принципа за повече демокрация и повече Европа и поставят всичките си усилия за да може да има консолидирана европейска институция и по-ефективни механизми, които ще позволят да се решат най-различни въпроси, включително тези за здравеопазването. В крайна сметка, принципа на възможно най-високите индикатори здравеопазването е залегнал в Лисабонския договор и е взет от проекто договора за Конституция на Европа. Затова в тази комисия, изправен пред вас, знам много добре колко изключително важна е работата да, на нас като партньори и колко важно е да постигнем обща цел вашите постижения заедно с ирландското председателство в финансовата политика, в бюджета, в Erasmus+, Life+, Хоризонт 2020, в селското стопанство и рибарството и в други области ни позволяват да действаме заедно и да поддържаме положителната динамика. Затова Европейския парламент до следващите избори през май 2014 година ще може да приложи петгодишните си ангажименти, насочени към добруването на, на гражданите на Европейския съюз. Защото обгрижването на гражданите ще ги накара да бъдат по-активни в идващите избори за Европейски парламент. Сега ще продължа народния си език. Приоритетите на литовското председателство в областта на здравеопазването са свързани с потвърждаването на заключенията на съвета, що се отнася до ефективните системи за здравеопазването. Тези системи трябва да се разглеждат в един по-широк смисъл, тъй като те имат политически, економически и социален контекст и не са чисто и просто а, свързани с здравните грижи. Здравето е важно за економическия растеж и за иновациите. Ето защо реформите в здравеопазването се осъществяват а, под формата на национални програми за здравеопазване в контекста на европейския семестър. Ето защо финансовата подкрепа за този сектор е изключително важна. Европейския съюз има нова политика по системите за здравеопазване и не бива да оставяме нито един камък на обърнат, що се отнася до използването на нови възможности за гражданите на Европейския съюз. Европейския парламент е предприел мисия за постигане на по-добри здравни системи и се надявам тази мисия да бъде успешна. Искам да ви поканя в Вилнюс на форума на 19 и 20 ноември, посветен на здравеопазването, на устойчивите системи за здравеопазване, за устойчиво европейско развитие, медицинските изделия, различни фармацевтични въпроси, трансграничното сътрудничество ще бъдат включени в дневния ред. Това ще е един отличен форум за обсъждания. Тази година Европейската стратегия за здравеопазване изтича като срок и затова трябва да търсим нови средства и начини за подобряване на политиката за здравеопазване в Европейския съюз, така че Европа да продължи да расте. в рамките на сътрудничеството в триото и с трудничество с Европейския парламент имаме намерение да осигурим приемственост, ще продължим да се занимаваме с важните въпроси в сектора на здравеопазването, като например клиничните проучвания, медицинските изделия, лекарствата за човешка употреба, фармакобдителността. Има специфични рискове, които идват отвъд Европейския съюз. Затова трябва да координираме действията си и да говорим с един глас на световната сцена. Европейският съюз ратифицира рамковата конвенция на СЗО. Европейският съюз трябва да проправя път и да дава пример при прилагането на тази конвенция. Същото нещо мога да кажа и за директивата за тютюна и тютюневите изделия. Европейският парламент трябва да каже последната си дума и по този въпрос. Особено важно е да намалим опасността от потребление на вредни вещества. Хората, вашите гласоподаватели подкрепят тази инициатива. Последното гласуване в тази парламентарна комисия подсили това гледище още повече. Аз приветствам този вод, искам да ви благодаря за него, искам да благодаря на Линда, докладчика, за а, нейната изключително важна работа. Искам да ви благодаря за ангажираността към здравето на нашите граждани. И се надявам, че заедно с председателя Матиас и с докладчика Линда, с Гленис, с Дагмар, с Петър Лизе, ще работим по медицинските продукти и ще успеем да обсъдим всички тези въпроси, в сектора на здравеопазването и ще намерим успешни решения. Тук съм да се срещна с вас, да говоря с, с вас, да ви слушам, да получа вашите предложения и в духа на диалога искам да ви уверя, че имам намерение да работя отговорно в следващите 6 месеца. Всъщност говорим само за 4 месеца, а не за пълни 6 месеца. Скоро вие пък ще излезете в почивка, в вакансия. Разбира се, вие се нуждаете от почивка, защото трябва да сте в добро състояние, да сте здрави, а, в навечерието на изборите, но от есента нататък всички ние ще се захванем за работа и съм сигурен, че 28-те държави членки на неформалния съвет осъзнаваха колко ключови са тези бъдещи месеци. Тъй като до година ще имаме нова ситуация трябва да постигнем възможно най-добрия напредък по още висящите въпроси, а именно медицинските изделия, например, медицинските изделия и аз не бих могъл да постигна нищо без вашата подкрепа във вашата комисия. На нас ни трябват формални и неформални контакти, възможно най-много.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 Аз председателствам тази комисия от януари миналата година и трябва да кажа, че ми направи наистина много голямо впечатление това, което ни казахте. Не само, че говорихте по същество, но ни разказахте и своята лична история, своите лични взаимоотношения с Европа, с европейския идеал и европейския проект – който за вас и в миналото е бил възхитителен. Но нека да не се ограничаваме до историята. Това е и поглед към бъдещето и Това е изключително впечатляващо въведение. Благодаря ви, вече си имам четиво за лятото. А така, първи ще се изкаже Петър Лиза, координатор на НП и след това Линда Каван. Благодаря, господин министър. Много живо беше вашето изложение. И ние определено споделяме вашата енергия за работа по големите въпроси. Искаме да вървим напред по темата тютюн и тютюнопушене. Надяваме се да получим подкрепата на парламента в това отношение. По клиничните изпитания. Считаме, че съветът има трудности. Трудно му е да вземе позиция, да вземе позиция и мисля, че трябва да кажете на колегите си в съвета, че трябва да се действа. Следващата година предстоят избори до февруари-март трябва да имаме а, някакъв резултат, защото ако резултата дойде след март, вече няма време за ратификация. Тоест Европа трябва да постигне споразумение, нещо, което е важно, така че най-официално апелирам към вас а, да се обърнете към колегите, към а, съветниците и експертите да а, вървят напред по тези въпроси. Октомври, ноември а, са а, те, а, всъщност сроковете крайни крайните срокове е, за постигане на споразумение в триалога. Инвитрото и диагнозата в това отношение ние дължим на нашите граждани този а, жест. А, това са, а, също, също така тук влизат и въпросите за генетичните а, анализи. А, трябва да има а, надежна консултация, надежни мнения на експертите. Искаме да приключим, а, но разбира се, няма да можем да навлезем във всички подробности, но все пак поне общите въпроси бихме искали да решим. Поне по медицинските продукти за диагностициране. А, би трябвало да поработим още малко по текстовете. В момента се опитваме да постигнем компромис, който включва и думата споразумение а, от, с а, Комисията по етика. Вие самият сте лекар и знаете, че всички лекари по света подкрепят е, декларацията от Хелзинки. Сигурен съм, че вие също искате да има законодателство в тази посока. Последно, по отношение на директивата за клиничните изпитания. Винаги сме казвали, че онова, което правим или онова, което не правим, онова, което подкрепяме и не подкрепяме, е било винаги много ясно. Бихме искали да сме сигурни, е, че нашите виждания се вземат предвид от съвета. Линда Макеван е нашия координатор за социалистите и демократите. Тя също е и докладчик по въпроса за тютюна и тютюневите изделия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също с голямо удоволствие ви изслушах и то в тези не толкова оптимистични времена за Европа. Не бива да забравяме обаче, че сега живеем в Обединена Европа и трябва да ни се напомня нашата история. Трябва да ни се напомня, че демокрацията е от, се простира от Ирландия до границите с Русия. Така че в тези времена на песимизъм вие постигате нещо изключително и ни давате нещо, над което да поразсъждаваме малко през лятото. Предстоят избори и така нататък, но вие сте постигнали нещо грандиозно за цялото човечество. А, много трогателно беше да чуем и вашата лична история. Да се върнем обратно на ежедневните неща. Преди срещата поговорихме малко и вчера говорихме за тютюна и тютюновите изделия. Много се радвам, че вие сте ангажиран с постигане на споразумение по този въпрос преди коледа, до края на вашето председателство. Съветът е, трябва да им... Съветът вече има своята позиция. В е, парламента ще се гласува в пленарна зала през септември. И работим по постигането на добър положителен резултат за гражданите на Европа по този въпрос. По втория въпрос, Петър Лиза спомена въпроса за клиничните изпитания и в нашата комисия а, гласувахме преди два месеца, ако не се лъжа, почти единодушно подкрепихме а, този документ така че той сега ще бъде представен в съвета. Трябва ни документ за клиничните изпитания, защото това е важно както за пациентите, така и за научно-изследователската дейност и за заетостта в Европа. Така че искрено се надявам, че вие ще успеете да направите голяма крачка напред по отношение на клиничните изпитания по време на вашето председателство. И накрая позволете да спомена нещо по-малко важно. Не споменахте таксите за фармако бдителността. Аз бях докладчик по тази тема преди две години и се надявам бързичко да приключим и по този въпрос. Благодаря, Линда. Госпожа Първанова е следващия ни оратор. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря ви за изложението. То наистина беше е, много впечатляващо. Вие сте един от министрите, които заслужават особено внимание, въпреки че се срещаме с, и с други ваши колеги. Още веднъж ви благодарим и за това, че се вместите в наш дневен ред и за личният момент във вашето изказване. Аз съм докладчик по директивата за цените на лекарствата, един печално известен документ. Започнахме да работим по него още по време на кипърското председателство, продължихме по време на ирландското и въпреки, че парламентът направи всичко възможно за да преодолее линията на съвета и на комисията, въпреки че комисията значително промени първоначалното си предложение, така щото то да е по-съгласувано с предложението на парламента, все пак няма положителни крачки към преодоляване на блокажа в съвета вървим напред много бавно. А, така че от гледна точка на обществото това законодателство трябва да даде възможност и на държавните институции, и на гражданите да се чувстват по-уверени, че това, което плащат като цени за лекарствата е по- по-реално. Така че се надявам вашето председателство да включи този въпрос в списъка на своите приоритети. Разчитаме много на вас. Така че бих искала да чуя вашето виждане по въпрос как мислите да подпомогнете работата ни в това отношение и да стигнем до споразумение в съвета. Карл Шлютер следващия. Благодаря ви, благодаря ви за присъствието. Приветствам обстоятелството, че вие подкрепяте конвенцията за контрол върху тютюна, разпространението на тютюна. Аз бърках микрофона, извинете. И това наистина трябва да бъде водещата линия в нашата работа. Трябва да е ясно как, с какви лобисти общуваме, да са ясни нашите позиции. И когато съветът обсъжда тези въпроси, трябва да се осигури пълна прозрачност от страна на всички държави и от страна на съвета. Когато се работи по това досие, това е важно. Вчера Гласувахме в комисията с 75%, съветът с 65%. Мисля, че ще се съгласите с мен, че 75% е добре като идея. Може ли да ми обясните защо някои държави не приемат тази идея и как да се преодолеят различията? И как да се преодолее забраната за тънките цигари? Какво може да се направи? По клиничните изпитания прозрачността според мен е изключително важна. Имаме основателни, основателни доказателства, които подсказва, че няма достъп до докладите от тези клинични изпитания. Това означава, че евентуалните странични ефекти, които се докладват, остават тайна. Така че какво е вашето, какво е становището на съвета по клиничните изпитания? И накрая алкохола. Комисията има стратегия за алкохола Дали по ваше председателство ще се работи по този въпрос? Имаме предложение на комисията за етикетирането на алкохолните продукти. Въпросът не беше включен в закона за етикетирането на хранителните продукти, но след като сега друг министр ще отговаря за тези въпроси и като министр на здравеопазването съм сигурен, че вие ще имате интерес и в това отношение. Госпожа Холспах. Ще говоря на английски. Добре, на датски, извинете. Добре дошли, господин министър. Искам да også en stor tak for deres levende og personlige præsentation. добре дошли сред нас и винаги с удоволствие ще ви посрещаме в пълен състав. Благодаря ви и аз за емоционалното и много лично изказване. Искам да се върна на въпроса за туберкулозата. Тази болест продължава да бъде истинска заплаха за здравето навсякъде по света, но за нещастие това е въпрос, на който не се отделя достатъчно много внимание. В Европа туберкулозата убива 7 души на час. Този факт е доста труден за възприемане, но това е факт. Седем държави членки на Европейския съюз са сред най-засегнатите от тази болест страни от, според списъкът на Световната здравна организация. Относно успехите постигани в лечението на туберкулозата, Оказва се, че всъщност има по-добри възможности за лечение туберкулоза в Конго, отколкото в Румъния нищото на успешно лечение в Конго е 60%, в Румъния 20%, защото голяма част от пациентите засегнати туберкулоза в Румъния просто не са наясно, че страдат от тази болест. Те обикновено се обръщат към интернет, за да проверят симптомите си, сами си определят диагнозата и в крайна сметка болестта се установява на прекалено късен етап. Така се сблъскваме с а, а, засилваща се опасност, идваща от тази болест. Изпратих ви писмо преди няколко месеца, на което така и не получих отговор. Затова повдигам и въпроса тук в нашата комисия. Надявам се, вашето министерство и целият ви екип да обърне повече внимание на тази болест. Надявам се туберкулоза да се включи сред приоритетите на литовското председателство. Също така, много важен елемент е и мултирезистентността към антибиотиците. Това е въпрос свързан с туберкулозата, тъй като, както знаем, лечението на туберкулозата става все по-трудно поради тази мултирезистентност и туберкулоза далеч не е единствената болест, която става все по-резистентна на леченията и в частност на антибиотиците. Така че бих искала да знам какъв ще бъде вашият подход. Смятате ли да включите този въпрос от приоритетите си? Защото според мен това е много важно за здравеопазването в Европейския съюз. Можем, например, да обмислим възможностите за обмяна на добър, най-добър опит сред държавите членки, защото смятам, че имаме много какво да научим едни от други в тази област. Благодаря ви. И с Палакис. Jūs, ministrė, neįprastai ir puikiai prisistatėte. Благодаря, Вашето изложение беше възхитително. Казвал съм на колеги, че вие сте най-известният министр на Литва. Според общественото, обществените допитвания. Вие сте популярен не заради това, което казвате, а защото действате а не само говорите. Вие сте предприели реформа в здравеопазването и сте осигурили по-добър по достъп до здравеопазване на по-бедните хора. Естествено, критикуват ви за това. Има няма обща политика по здравеопазване в рамките на Европейския съюз, но все пак искам да ви попитам какво може да направи литовското председателство, за да подобри достъпа до медикаменти за най-бедните граждани в целия Европейски съюз. Има и друг въпрос. с който вие сте запознат. Има изтичане на мозъци. Лекарите напускат Литва и другите източноевропейски държави, за да отидат на Запад. Какво ще кажете по този въпрос? Виторио, заповядайте. Благодаря, господин председател, и благодаря, господин министр, за присъствието ви днес и за така ясната ви позиция по отношение на човешките права. Разказахте и своята собствена история и историята на баща си. Така че с огромно уважение се отнасяме към вас и позицията, която заемате. Всичко това за мен е гаранция, че вие ще изпълните своите задължения особено в случаите, когато става дума за хора в изключително уязвима позиция. В тези случаи ние трябва да се намесим, за да спасим достоинството на тези хора. Казвам го, защото вие наистина ми направихте огромно впечатление с историята, която ми разказахте. Вие споменахте и психичното здраве. Това е също един от основните въпроси, пред които сме изправени ние тук в Европа. Това е още един пример за човешка слабост, ако щете. И трябва с нея да се борим не само чрез здравеопазването, но и чрез социалните услуги, които трябва да окажат подкрепа на такива хора. Също така, впечатление ми направи това, което казахте за тютюна – и намаляването на риска чрез политиките, които споменахте. Политики по отношение на тези продукти, които не, а, из, които не са свързани с изпускането на дим, на дим т.е. електронната цигара. Можем ли да проявим малко по-голяма гъвкавост по отношение на твърдата дрога? Защото едно дръпване е равносилно по съдържание на поетите вещества на една инжекция. Така че според мен това си е сериозна заплаха. Така че искам да ви да апелирам към вас да обърнете особено внимание на тези въпроси. Защото понякога, без да искаме, ние позволяваме на хората да се тровят с по-големи дози а, тютюн и, а, и други вещества чрез тези цигари, отколкото ако реално пушат. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Господин министър, вие вече получихте много букети, така че позволете и аз да добавя едно цвете към тях. Много по-интересно говорите от колегите си, защото вие сте реалист. Вашите колеги вчера изчетоха едни много амбициозни, похвални каталози. Всички ние знаем, че в рамките на 4 месеца и 15 дни. Това е всичко, с което разполагаме, така че това, което може да бъде постигнато за това време е ограничено. Така че сте прав да определите ясни приоритети. Както и колегите, аз също имам притеснения по много въпроси. Те не са непременно законодателни. Няма да ги изброявам. Виждам, че вие ще организирате конференция по психично здраве. Прекрасно нещо. През другото време ще се занимаваме с законодателство. Прегледах документа, в който вие описвате това, което искате да постигнете и се усмихвах, докато го четох. По Позаснях се, защото вие сте толкова честен, особено когато говорите за тютюна. Тю и това е много важно. Знаем, че ще е трудно да се получи резултат. По клиничните изпитания пишете, че искате да направите значителен напредък. По трансграничните въпроси в здравеопазването ще се опитате да приемем законодателство, а по това, което мене ме интересува в момента, медицинската апаратура, мисля, че можем да постигнем доста неща. Подходът към темата е твърде разнороден и за това искам да ви помоля за откровеност, когато отговаряте на въпроса ми. Какво мислите че може да направи работната група по медицинска апаратура. Аз четох внимателно а, текста, с който сме се занимавали до тук. Смятате ли, че до октомври-ноември ще успеем реално да започнем триалог по темата? Знаете, че сигурността на пациента е нещо, което и аз и Петър Лизе е, разглеждаме като изключително важно. Не сме толкова наивни, че да ви питаме какви пазарни схеми а, сте предвидели, авторизации, различни органи, които трябва да бъдат нотифицирани и така нататък. Значи няма да ми отговорите на такъв въпрос. Интересуват ме обаче сроковете. Кога можем да стигнем до важните детайли, важните моменти? Кога Петър Лиза и аз можем а, член по член да а, обсъждаме текста с работната група? Много ще се радвам, ако ми дадете ясен, ако щете дори и малко грубичък отговор. Благодаря. Радвиле Морконайте. Заповядайте. Čia tikrai nekasdieninis prisistatymas ir, и лабо labai уж už tos с който jūs išvardino. Благодаря, господин председател и добре дошъл, господин министр, в нашата комисия прекрасна реч чухме от вас и ви поздравявам за очертаните приоритети. Има и критики за реформата в здравеопазването на Литва. Не зная дали ще успеете да решите проблемите на Литва, ако премахнете частния сектор в здравеопазването. Моят въпрос е тук сме и се опитваме да решаваме проблеми, но често пъти а, сме разочаровани от липсата на успех. Отчаяно се нуждаем от повече информация за хората, свързана с а, опасностите за здравето. Имам предвид кампании за подобряване на информираността в училищата. Младите хора трябва да знаят повече а, за онова, което те дължат на, здраве, на здравето си. Другия проблем е заболеваемостта сред възрастните хора. Имам предвид Алцхаймер и други подобни. Това се споменава в програмата Хоризонт 2020. Какво можете да кажете по въпроса? Благодаря ви. Сега колега от Хрватска. Да, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин министър, за възможността да обменим мнение с вас. Наистина съм впечатлена от вашата амбициозна програма. Вашето изказване беше много емоционално и искам да благодаря на председателството за идеите, които ни предлага. Искам да се върнем на някои въпроси, които повдигнаха и колегите, но които са много важни за нас в Хрватска. В момента след присъединяването на Харватска към Европейския съюз има тревоги, че е, квалифицираните лекари и квалифицираните медицински сестри ще напуснат Харватска и ще отидат да работят някъде другаде. В момента кризата способства подобни подобен ход. Питам се дали в Литва вие имате някакво решение. Второ, програмата за действия в полза, полза на здравето. Цената из 2011 година. В, в действие, извинявайте, по отношение на електронното здравеопазване. А, доста сме напреднали, особено а, вследствие на мерките, които бяха предприяти през 2011 година. Все пак обаче има доста пречки. А, така че се питам дали можем да получим всичко, което системата ни предлага и всички нейни предимства, като а, обединим усилията на всички държави членки. А, по отношение на технологиите и в медицината технологиите вървят напред и често пъти не успяваме системно да проследяваме резултатите. Следователно, подобряването на услугите в здравеопазването, мисля, че трябва да вървят ръка за ръка с подобрение в законодателството. С това стигнахме до края на списъка на желащи да се изказват, така че, господин министър, вие имате думата. Аз благодаря ви за всички зададени въпроси. ще се опитам да отговоря на всеки един от въпросите ви, защото всички те бяха много уместни и много искрени. Ще започна с Петър Лизе с него вече имах възможността да разговарям. Важен беше и въпроса на госпожа Ротберент. Какво можем да сторим, за да използваме възможно най-добре 4 месеци и половина, с които разполагаме? Проведохме неофициално задание на съвета и мога да ви уверя, че по време на тази среща министрите споделиха с нас своите искания. Те заявиха, че по време на ирландското председателство вече беше изграден първоначалния проект и може би се питаме, питате какво ще ни донесе в повече литовското председателство. Но ако вече има проект на нивото на 28-те държави членки, трябва сега да се даде приоритет или на медицинските изделия, или на инвитро диагностиката. Нека да се опитаме да отговорим честно на всички тези въпроси. Относно клиничните изпитвания, Всъщност, по това досие няма много спорни въпроси и всички тези въпроси биха могли да бъдат обединени и да бъдат разрешени. По отношение на медицинските изделия ни остава още много работа от техническо естество. Но ми се струва, че Парламентът вече прие становището си с единодушие, а в момента съвета малко изостава в процеса на работа. Казах на колегата Лизе, че бихме искали да започнем с въпросите, които са в помощята на работната група. Вие, дами и господа, членове на парламента, сте в пръв контакт с вашите правителства и бихте могли да използвате и неформални източници на информация. Аз лично съм напълно готов да разговарям с всеки един от 27-те колеги министри и ще поема ангажимента да постигнем някакъв напредък, например по отношение на клиничните изпитвания. предвижданите от нас промени ще подобрят значително положението и за пациентите, и за научно-развойната дейност и ще увеличат инвестициите. Тоест, това всички въпроси, които ни вълнуват в тази област. И в този контекст този контекст съветът заяви, че ако желаем да разрешим всички тези въпроси, ни трябва един общ подход. Така че разрешаването, ключването на работата по досието за медицинските изделия е въпрос на политическа воля. Но аз самият не мога само да мобилизирам необходимата политическа воля. Имаме обща цел – Водят се преговори с а, специалистите, и разполагаме с график в съвета, разполагаме с ръководни насоки и всички имаме интерес да организираме графика си по такъв начин, че през септември или октомври да се проведе нова среща на експертно равнище. Като разбира се, трябва да наложим този конкретен график на Корапер. Вече заявих на господин Лизе, че съм готов да разгледам вашият пакет от предложения. И също така съм склонен да предложа този пакет от предложения на останалите колеги министри. А ако ме питате мен лично дали всички, всичко това е постижимо до месец ноември, бих ви отговорил, че трябва да се мобилизираме още през септември и октомври, за да постигнем още на този етап някакъв напредък. Аз съм историк по образование, затова винаги подхождам с точност и с реализъм към работата си. По време на ирландското председателство постигнахме напредък. Сега трябва да продължим в същата насока в постоянен диалог с вас, разбира се, с Европейския парламент. Целта ни, така казвам, е да изготвим един много ясен график, а междувременно трябва да направим междинна оценка на, на напредък през септември и през октомври, за да сме наясно какво е постигнато до момента и евентуално да окажем натиск върху правителствата за постигане на повече. Това беше в отговор на господин Лизе. както и на въпроса на госпожа Ротберент. Отново повтарям, разполагаме едва с 4 месеца. Сега на въпроса на госпожа Линда Макеван. Тя вдигна въпроса за директивата за тютюновите изделия. Аз съм сред хората, които желая да подкрепят господин Слутър. В идеите му по отношенията на лобистските групи. Съгласен съм, че трябва да има истинска прозрачност. Вярно обаче, че не разполагаме достатъчно медицински данни по отношение на електронната цигара и като лекар мога да ви кажа, че по този начин се отклоняваме от проблема. Въпросът, който трябва да си зададем е дали пушенето на електронна цигара е вредно за здравето или не. А, по въпроса за усилите, които се полагат в а, тристранните преговори и факта, че трябва да се приключи работата по директивата за тютюневите изделия през декември, трябва да ви кажа, че това е много амбициозна цел, тъй като тютюнопушенето и а, Количеството от юневи изделия, които се потребяват, е, е просто ужасяващо. Вярно е, че от около 100-120 години насам непрестанно сме под обстрел от страна на тютюневата индустрия. Знам, че тук говорим за много сериозни економически интереси, знам, че има стремеж за запазване на работните места в тютюневата промишленост. Напълно съм наясно с всички тези доводи. Но тези доводи възпрепятстват съвета да постигне някакъв напредък. Вярно е, че в тристранните срещи трябва да се възприемат много по-амбициозни позиции, но аз мога да ви кажа, че имам мечти, имам визия, подобно на Мартин Лутер Кинг. И имам и мечти и визия за директивата с тютюневите изделия и тя е работата по тази директива да приключи още тази есен. По отношение на клиничните изпитвания, смятам, че поне в съвета ще успеем да постигнем единен подход. председателството трябва да успее да завърши с успех инициативата си по, в областта на медицинските изделия. По отношение на в, по отношение на медицинските изделия можем да ускорим ритъма на работа през октомври, ноември и да видим какво сме постигнали. Аз съм хирург и не броя колко часа на денонощия работя. Мога да работя и денонощно, ако се наложи. И Петър с пълно право каза, че ако ние не постигнем работата си, ако не постигнем това, към което се стремим, всички тези досиета ще се отложат с поне още година, като се има предвид изборите за новия парламент. И това е особено притеснително по отношение на медицинските изделия и директивата за на пушенето. Петър и Дагмар ми зададоха въпроси, свързани с темпът на работа. в крайна сметка всички ни водят едни и същи цели. Трябва да гледаме реалистично на нещата. И трябва също така редовно да правим междинни оценки на постигнатото. През октомври трябва да направим такава оценка. за инвитро диагностиката, след което през ноември или декември трябва да видим дали не, да не обмислим някакви допълнителни мерки. След това ще представим заключенията си по отношение на устойчивостта и дългосрочността на здравословните на системите на здравеопазване, извинете. Споменахте въпроса за а, имиграцията на квалифициран медицински персонал и липсата на такъв персонал в други държави членки. Всички това са важни въпроси, въпроси, които ще разгледаме, ако ще го поставим въпроса за устойчивостта и жизнеспособността на системите за здравеопазване в държавите членки. Тези системи са организирани по много различен начин, но в крайна сметка в нашият общ проект и в нашите заключения ще трябва да засегнем всички тези въпроси. Форумът Посветена здравеопазването, който ще се проведе в Вилнюс с участие на представители на неправителствени организации, ще трябва да засегне въпроси, които все още не са разрешени. И дискусията за жизнеспособността и учтивостта на системите за здравеопазване обхващат и въпросите за цените на лекарствата и за медицинските изделия и за структурата и економическата жизнеспособност на медицинските заведения. Комисията от своя страна също, разбира се, ще преразгледа своите предложения, но цялостният въпрос за жизнеспособността на нашите системи за здравеопазването са много важни а, както знаете, още тази есен директивата вече трябва да бъде транспонирана. По въпроса за трансграничните здравни услуги. този въпрос естествено е с, напълно е тясно свързан с персонала в областта на здравеопазването. По въпроса за регламента за фармакоптилността и фармацевтичните продукти, това също е досие, по което очакваме постигане на конкретни резултати в съвета, защото трябва да вземем предвид проблемите, с които се спускат в момента системите на здравеопазването и в този контекст е важно да обсъдим и директивата за фармакоптителността. И така, ако искате от мен някакъв конкретен отговор, мога да ви кажа, че ние имаме цяла една поредица от а, проблеми и свързани помежду си досиета. И аз съвсем естествено се надявам, че ще успеем усп... да си сътрудничим в определянето на конкретни цели и също така се надявам, че Съветът ще приеме с а, отворен, ще, ще приеме по един отворен и положителен начин нашите цели, целите, които си поставяме в рамките на нашето председателство. Естествено, за да постигнем успех, ние разчитаме и на вашата подкрепа. се надяваме, че може би след гласуването в парламента ще пристъпим незабавно към първият тур от тристранните преговори. По въпроса на госпожа Парванова, изпоменахте прозрачността при определянето на цените на лекарствата преди два дни. По време на неофициалното състояние на съвета въпрос беше повдигнат и от белгийският министр. Държавите членки и техните представители се изказаха, но изказаните от тях позиции бяха доста различни. Някои министри заявиха, че този въпрос попада в изключителните правомощия на държавите членки и съответно, че нищо не трябва да се прави на европейско равнище. Това беше твърдение на 6 държави членки. Други държави членки смятат, че може да се обсъди въпроса на равнище на съвета. И също така беше взето решение, че групата, работната група на високо равнище ще разгледа въпроса. решихме, че една подобна експертна група на високо равнище може да има значителен принос. Въпрос на госпожа Анна Росбак. Споменахте туберкулозата. Искрено съжалявам, че превенцията на ранен етап в момента значително изостава. Всъщност, ние изоставаме в това отношение. А медикаментозната резистентност се засилва поради прилагането на погрешни лечения. Лечението на туберкулозата е скъпо, когато не се предписват правилните лекарства. В този случай се засилва резистентността към съответните медикаменти. Имаше редица подобни случаи, в които пациенти действително търсят информация в интернет, има също така и отделни групи, които се противопоставят на вакцинациите, които са за самостоятелно поставяне на диагноза и смятам, че това е проблем, на който трябва да бъдем сериозно внимание. Трябва да засилим информацията на общественото мнение. Трябва да покажем колко е опасно пациентите сами да се информират чрез интернет и какви последици, последици може да имат подобни практики. Не бива да забравим също така, че доброкласта често е свързана и върви ръка за ръка с а, алкохолизма, бедността и други социални проблеми. Често пациентите не спазват до край курсът на лечение, което допълнително влушава състоянието им. Така че туберкулозата е въпрос от проблемите с туберкулозата са доста комплекси. И е ясно, че този комплексен проблем не може да бъде разрешен само през литовското председателство. Ще ни отнеме поне няколко години преди да успеем да го преодолеем. Ясно е, че няма как да се справим с всички проблеми за четирите месеца, с които разполагаме. Господин Палекис спомена достъпът до здравни услуги. Постави и въпроса за стандартите. Говорим за достъп до първични здравни услуги. И този достъп трябва да се основава на ефикасни механизми. трябва да гарантираме, че първичните здравни услуги са достъпни за всички европейски граждани, бедни и богати. И заключението на съвета относно жизнеспособността на системите на здравеопазване тук се оказват много важни, е, защото продължаваме да сме свидетели на прекалено голямо неравенство в достъпа до здравни услуги и трябва да продолем това неравенство. А относно прилагане и всъщност на равнището на прилагане на заключението на съвета си давахме сметка до каква степен има разминавания между държавите членки. Господин Проди спомена правата на човека. Аз като европеец и като участник в конвента съм твърдо убеден, че хартата за основните права трябва да бъде справно вързващ характер и да се прилага към всички член, граждани на Европейския съюз и държави членки на Европейския съюз. Постигнахме изключително много неща. През 1982 година аз бях хвърлен в затвора. По това време ние мечтаехме за Европейския съюз. И никога не съм си представил, че един ден аз ще изпълнявам председателството на Европейския съюз. Така че наистина, заедно с а, моите съмишленици от епохата, ние преживяхме една истинска революция и съм напълно съгласен. Борбата за правата на човека е ежедневна борба, която се води на всички фронтове. На фронта на заедостта, на здравеопазването, равенството между мъжете и жените, равенството в заплащането на специалистите, работещи в здравния сектор. Това са ежедневни проблеми, с които се сблъскваме. И Европейският съюз е една общност на правата на човека. И именно в него действително са транспонирани и се прилагат правата на човека. И ние трябва да продължим да напредваме в тази насока. Сега по въпроса за електронната цигара. Аз самият съм убеден, че електронната цигара е опит да се запази някакво тютюнопушене и някакво потребление на тютюневи изделия. Обеден съм, че това е опит за продължаване на потреблението от тютюневи изделия от страна на тютюневата промишленост и затова смятам, че трябва незабавно да приемем някаква да приемем някакво законодателство относно електронната цигара. А за това следва да намерим решение за лечение на този нов вид зависимост, която се развива чрез електронните цигари. Вече ви казах как точно да подават тези електронни цигари по интернет. Неодавна баща ми, извинете, един баща, ми се обади и ме помоли за помощ, тъй като синът му си купува цигари по интернет и да ме пита какво мисли за тази практика и как може да преодолеем този проблем, така че нека да не си, нека си признаем откровенно, че електронната цигара е проблем и то е проблем, с който трябва да се опитаме да се справим. Е Стана въпроси за обучението и за кампаниите за осведоменост. Образованието е различно в отделните държави членки. Различен е етапа на напредък, който е постигнат. А ние предлагаме да се осъществява обмен на най-добри практики и опит на европейско равнище, защото това би могло да бъде полезно при координиране на информацията и на програмите за образование в тази сфера. Може да разгледаме възможности за организиране на медийни кампании и други начини, чрез които бихме могли да повлияем върху поведението на младежите. можем да организираме кампании по националното радио, по телевизията, въобще в националните медии да се провежда подобна кампания. Госпожа Муконайте, също така говори за нови дегенеративни заболявания, като например Алцхаймер. психичното здраве е проблем. Това си е така. Това са умствени заболявания, но а, има и други а, състояния, като удара, като инфаркта, които също могат да са свързани с психичните заболявания и в конференцията в Вилнюс бихме могли да разгледаме различните измерения на тези заболявания, защото те са до голяма степен свързани с устойчивостта на здравните системи. Можем да обсъдим въпроса какви мерки следва да се предприемат, за да се изправим достойно пред тези нови предизвикателства. Има социални фактори, които се намесват. Например, тези хора, които страдат от тези състояния, дали са надлежно интегрирани в обществото, дали участват на пазара на труда, дали са в състояние да си осигурят достойни условия на живот, дали са склонни към самоубийство, защото наистина това са едни уязвими хора, ако те се борят с живота, не могат да си осигуряват прилични доходи, тогава проблемите им ще се изострят. Затова трябва да разглеждаме пълната картина на нещата. Министрите на здравеопазването могат да изготвят един подход, който да обединява различни сектори. Според мен това е най-добрия начин да решим проблемите на пациентите. Няма значение дали страдат от психически или от физически заболявания. Също така трябва да гледаме как управляваме финансовите си ресурси в различните сектори. Госпожа Голзан от Харватия Първо ми позволете да ви поздравя с присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Вашия здравен министр ни попита какъв принос ще имаме ние по време на председателството. А новия ви комисар е много активен. Ще работим в тясно сътрудничество с него. Също така, вие споменахте два конкретни пункта за лекарствата и за медицинския персонал след присъединяването ви. Наистина, това е истински проблеми, понеже ние сме тук сред приятели, ще си позволя да направя една шега, да, да кажа една шега. Не бива да се а, плашорим с неща като полския водопроводчик – защото след като се присъединиха поляците, започнахме да говорим постоянно за полските водопроводчици и как те ще сринат пазара на труда в Европа. Начина по който а, ние събираме на едно място толкова различни мнения е ценен – мисля, че обаче още не сме а, е, стигнали до перфектния начин за решаване на тези проблеми, макар че имаме опит. Трябва да го използваме този опит и също така трябва да погледнем на въпроса за устойчивостта на европейско равнище. Трябва да се разгледат условията на труд на здравните работници в различните държави членки, е, да видим докъде са стигнали държавите членки, но това не бива да ни плаши като предизвикателство. Аз съм оптимист и ние ще ви предложим а, своето сътрудничество във всеки един възможен момент. Надявам се да съм успял да отговоря на възможно най-много въпроси. Искам да ви призова за вашето разбиране, ако не ви се е сторил детайлен отговора ми, просто днес не разполагам всички отговори. Благодаря ви. А, мисля, че успяхте да отговорите на всички зададени въпроси. Никой не бе забравен. Отговора бе наистина изчерпателен и успяхте да отговорите на всеки един въпрос и на всеки един елемент от тези въпроси. Не виждам други желаящи да се изкажат, така че този път проведохме само един кръг въпроси и отговори. Искам да ви пожелая на вас и на вашата страна всичко най-добро. Искам да ви пожелая кораж, енергия по време на председателството. Нашата парламентарна а, комисия може да ви изглежда, че критикува така само от а, периферията, но ние всъщност сме законодателя от страна на Европейския парламент. Както вие казахте, именно добруването на тези 500 милиона граждани на Европейския съюз стои в центъра на нашето внимание. Това е най-ценното нещо, с което разполагаме. Здравето! и със сигурност е важно в а, сегашната ситуация, когато парите не стигат и затягаме коланите, всички да останат все пак здрави. Благодаря ви. Somit, wir machen jetzt weiter. Дами и господа, не сме приключили все още. Носите ли си картите за гласуване? Може да ги скриете за вакансията, не ги бъдете сега. Благодаря на всички, които бяха с нас след обед. Благодарим ви за зададените въпроси да си презаредите батериите през лятото и края на август, началото на септември ви очаквам обратно тук. Приятно лято!